Уважаеми колеги, моля замете местата си, за да може да започваме. Откривам учредителното заседание на Комисията по транспорта. Както виждате, в дневния ред трябва да изберем най-напред председател и членове на бюрото. Напомням ви, че ще изберем най-напред председателя, след това и четирите заместник-председатели. Най-напред бих искал да кажа, че името на заместниците, които са упълномощени да гласуват, са следните. Господин Маринеско за ЕНП ще бъде заместен от господин Преда, господин Мюзолие от господин Пруст, Нямаме информация за, за госпожа Лука Чикева. Господин Ванделен ще бъде заместен от господин Брандбун, господин Поребар от господин Пиешар, господин Петровски от господин Керкхоп. За ГУЕ господин Рименес Филерейо ще бъде заместен от госпожа Тене Конека, господин Катругалос от господин Демаси. За социалистите господин Земке ще бъде заместен от госпожа Сеналова. И така, разполагаме с кворум. Той надвишава една четвърт от членовете на комисията. Приканвам председателите, кандидатите за председатели, за на Комисията по транспорта да бъдат упоменати. Госпожа Дали от Зелените. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие от името на групата си да ви обявя кандидатурата на колегата Майкъл Крамер. Това е усърден депутат, който показа страта, страста си, извинете, към темата за транспорта. Приканвам ви днес всички вие да признаете работата му, защото вече от 10 години той работи в тази комисия и ми се иска той да бъде бъдещия председател на Комисията по транспорта и туризма. Благодаря ви. Господин Крамер, приема ли кандидатурата? Да, приемам. Il est vérifié qu'il remplissait les conditions. Y a-t-il трябва да проверим и дали отговаряте на условията. Има ли други кандидати за поста председател на тази комисия? Няма. Съгласно правилника, ако не възразявате, ви предлагам да изберем председателя с ръкопляскане. Je lui présente en euh, votre nom à tous. От името на всички ви го поздравявам с избирането му. Поздравявам от дълго и успешно председателство и му отстъпвам мястото си. Заповядайте. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Госпожи и господа, уважаеми колеги, заемам едно необичайно за мен място, но все пак бих искал да ви благодаря за гласуваното доверие. Смятам, че доброто сътрудничество, което установихме през изминалия мандат, ще продължи и за напред, заедно с помощта на секретарията. Благодаря ви за гласуваното доверие още веднъж. Сега бих искал да изберем първия заместник-председател. Благодаря ви, господин председател. Нашата група АОДЕ би искала най-напред да ви поздрави с избирането ви на поста председател. Предлагам като първи заместник председател да номинираме господин Рике, който също има доста опит в групата по транспорта. Всички ние много добре го познаваме всички ние, които бяхме преизбрани, така че е, ние бихме искали той да заеме поста първи заместник председател. Благодаря ви. Той преди секунда беше на моето място. Разбира се, и аз го познавам добре, но бих искал да попитам дали има и други кандидати за този пост. Ако няма други кандидати, мисля, че можем да изберем с ръкопляскания господин Рике. Und, und darf nur mal fragen, Dominik Бих искал най-напред да се обърна към господин Реке, да го попитам дали е съгласен. Да, съгласен сте, благодаря ви. Сега ще ви помоля отново да дойдете тук и да седнете до мен. Ja, der zweite Vizepräsident des Ausschusses. Преминаваме към второто заместник председателско място. Кои са кандидатурите? Господин председател, бих искал да предложа колегата си Дитер Кох. Той е член от дълги години на тази комисия. Аз съм напълно нов, така че той ще може и да ми помага. Предлагаме господин Дитер Кох за второто заместник-председателско място в комисията. Благодаря ви, господин Ван Декам. Има ли други кандидати? Ако не, се обръщам към господин Кох. Приемате ли? Да, разбира се. Добре, в такъв случай нека да изберем господин Кох с ръкопляскане. Herr Koch, ich darf Sie bitten, hier oben dann jetzt Platz zu nehmen. Кох, заповядайте при нас. Преминаваме към избора на трети заместник-председател, господин Зиле. Да, Бих искала да ви поздравя с избирането ви. От името на ЕКАРЕ бих искала да предложа господин Томаш. Той приема. Не е тук, но писменно се съгласи да заеме тази позиция. Ако го изберем, разбира се. Dann frage ich auch hier, ob es da Добре. Има ли други кандидати? Няма. Мисля, че можем да изберем колегата с ръкопляскане. Damit ist Herr Thomas Poriba gewählt und wir kommen zum vierten Position. Преминаваме към избора на четвърти заместник председател. Имаме ли кандидати за това място? Благодаря, господин председател. Поздравления за избирането ви за председател. Поздравление за заместник-председателите. Кандидатът е нашия колега от Унгария Иштван Уиели. Той не е нов, той е експерт по въпросите на транспорта и туризма. И за това бих искал да ви приканя да го подкрепите и да гласувате за него. Благодаря ви. Има ли други кандидати? Не, аз съм Иштван.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 Ja, das ging ja alles ziemlich schnell und reibungslos in diesem Ausschuss. Das wird Добре, приключихме доста бързо. Едва ли винаги ще работим по този начин в а, нашата група, но все пак ще видим как ще протичат точно дискусиите ни. Комисията по транспорта ще се занимава и с въпросите за изменение на климата. Решихме да включим целите за 2020 година в компетенциите на нашата комисия. Целта ни в областта на изменението на климата е доста амбициозна. Всички ни знаем, че ако не се а, промени по един или друг начин мобилността, няма как да се а, спрат измененията в климата. С 32% от последните 10 години намалява емисията на въглероден диоксид, с 14% се намаляват емисиите от енергийния сектор. Въпреки това обаче, като цяло емисиите от транспорта са се увеличили с 28%. Ето защо е необходимо да работим в областта на транспорта. Трябва да гарантираме мобилност на хората, като същевременно се погрижим и за климата. Това е основната ни задача. За всички държави членки, но също и за Европейската комисия е ясно, че а, приемането на външните разходи в нашия бюджет е от съществено значение. Да не забравяме, че ще работим и по четвъртия железопътен пакет, в който влизат много и различни аспекти. На 22 юли ще бъде нашата първа среща, когато комисарят Сим Калас ще бъде наш гост. Тогава ще ни гостува и италианския министр по транспорта. Очаквам всички ви на заседанието на 22 юли. Сега ще трябва да прекратим, защото трябва да се проведат другите учредителни заседания на комисиите. Благодаря ви на всички за участието и най-вече за доверието, което ни гласувахте. Обеден съм, че всички ние заедно ще оправдаем доверието, което ни гласувахте. С това закривам заседанието. Благодаря.